е, към доклада сектора на плодовете и зеленчуците след реформата от 2007 година. Господин Мело, давам ви думата. Заповядайте. Да, господин председател. А, имам въпрос по списъка на, за гласуване. Изменение 123. Казвате, че това зависи от изменение 91, но а, според мен то не зависи от 91-во и можем да го гласуваме независимо от резултата по 91-во изменение. Бях казал на секретарията, но те ми казаха, че не са имали време да усъвременят списъка за гласуване. Затова, е, господин председател, искам е, да гласуваме 123-то изменение, независимо от 91-во. Секретарят потвърдza pana, słuszność pana Да, да, това, което току-що казвате е точно и е, съответно е, ще е, действаме по този начин. Докладчика, господин Мело, разбира се, че все пак трябва да видим какво ще бъде окончателното гласуване. Все пак е, искам е, да кажа следното. В този доклад е, ние държахме да посочим мерки за нелоялна търговска практика, която нанася вреди на сълскостопанските производители. Затова в параграф 2 има нещо, за което ще гласуваме за. Ще гласуваме и за 90-то изменение, което върви в същата посока, но можем да се въздържим по 86 и още две изменения. Не, че не сме съгласни, но да, като цяло сме съгласни. Важното обаче е нашия доклад да съответства с доклада на госпожа Макгинес по нелоялните търговски практики.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 след като се е, е, допитахме, ние се отказваме от нашето осмо изменение, е, като предлагаме деветото компромисно изменение на е, реформаторите и консерваторите. Много е важен доклада и е, искаме е да отправим това положително послание още преди да пристъпим към гласуване. Благодаря. Dziękuję panu posłowi sprawozdawcy. Przechodzimy do Председателя, благодаря на докладчика. Сега пристъпваме към гласуване. Гласувания będę państwa Когато е електронно гласуването, ще ви предупредя. И така, 78-о е, изменение е, с вдигане на ръка за, против. Благодаря. Отхвърля се. 80-то изменение за. Против. Отхвърля се. 79-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 77 За. Против. Въздържали се. Приема се. 81 за. Против. Благодаря. Въздържали се. Нека да проверим, защото това е мое изменение. Електронно гласуване. 81. not a problem. No? Okay. Okay, thank you. Dziękuję. И така, благодаря. Край на гласуването. Благодаря. 82 за. Последното изменение се приема. против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 Отхвърля се. Аз казах, че се отхвърля. Осемдесет и осмо изменение за... За... Против... Въздържали се. Отхвърля се. Със същото мнозинство. 86-то изменение за. За. Против въздържали се. Отхвърля се със същото мнозинство. 87 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 изменение за, против, въздържали се, приема се. виждам, че има очевидно мнозинство. Дори няма смисъл да питам е, кой е против и кой се въздържа. 90-то изменение за. Благодаря. Приема се. 91-во изменение за. Благодаря. Приема се. 92-ро изменение за. Против. Ще проверим. 92 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 93-то изменение за. Приема се. 94-то за. Против. Отхвърля се. 97 за. Против. Начало на електронно гласуване по 97 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 95 за. 95 за. Против. Отхвърля се. 96 за. Против. Приема се. 98 за. Против. Мисля, че се приема, но нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте 98 електронно. Замекам гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 6. Гласуваме го електронно. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте електронно. Kto się... Zamykam głosowanie, przepraszam. Край на гласуването. Приема се. Сега изменение 103 за. Моля, вдигайте ръка. Приема се. Сега конт 5 за. Против. Гласуваме го електронно. По изменение конт 5. Моля, гласувайте. Чиенто. Е? Приема се. Изменение конт 8. За. Против. Благодаря. Кой е против? Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Към гласувания. Край на гласуването. Отхвърля се с два гласа. Доста трудно е да видим разликата от два гласа само с дигана ръка. 104 изменение за. Приема се. 105 за. Против. Отхвърля се. 106 за. Приема се. Изменение 115 за. Извинявайте, казва председателя 107 за. Против. Отхвърля се. 115 сега за. Против. Отхвърля се. 112 за. Против. Отхвърля се. 110 за. Против. Отхвърля се. 111 за. Приема се. 108 за.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 Извинявайте, казва председателят. 118-то ще гласуваме. Кой е за? Против? Приема се. А сега? 114. Кой е за? Против? Приема се. 119. то За. Приема се. 120 за. Приема се. Сто двадесет и първо за. Приема се. 122 за. Против. Приема се. Искате да го проверим? Добре, проверяваме електронно. 122 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 123. 123 за. Против. Отхвърля се. 124 за. Приема се. 125 за. Приема се. 126 за. Приема се. 127 за. Приема се. Изменение конт 6. За. Приема се. Изменение 129. 129. За. Против. Отхвърля се. 130 изменение. За. Про. Приема се. 131 за. Приема се. Изменение 84 за. Против. Въздържали се. Приема се. А, не, искате да го проверим. Добре, проверяваме 84-то изменение. Замикам гласование на поправка 84.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 Изменение Конт 7. За. Против. Отхвърля се мисля, но нека да го проверим електронно. Гласуваме електронно Конт 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 4 гласа повече за. 136 изменения за. Приема се. 137 за. Приема се. Комт 9 за. Против. Мисля, че се приема, но ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Конт 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 140. За. Против. Отхвърля се. Изменение 139. За. Против. Отхвърля се. Изменение 142. За. За. Против. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте 142. Край на гласуването. Отхвърля се. 144 изменение за. Приема се. Изменение 138. За. Против. Отхвърля се. 145. За. Приема се. 146. За. Против. Отхвърля се. 143. За. Приема се. Конт 14. За. Против. Отхвърля се. 147 за. Приема се. 148 за. Против. Мисля, че се отхвърля, но нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте 148 изменения. Край на гласуването. Отхвърля се. 149 за. Против. Ще го проверим също електронно. Край на гласуването. Отхвърля се с 4 гласа. 150 за. Против. Отхвърля се. 151 за. Приема се. 152 за. Приема се. 153 за. Приема се. 157 за. Приема се. 154 за. Приема се.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 168 за, против, отхвърля се. 165 за, против, отхвърля се. 171 за, приема се. 164 за, 170 за. Приема се. 166 за. То 63 сега ще гласуваме. За. Приема се. То 63 за. Против. Приема се. Това беше 167, извинявайте. 170. За. 173 сега гласуваме за. Против. Приема се. 174 за. Против. Нека да проверим електронно. Гласуваме 174-то. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 175 за. Против. Приема се. 176 за против, приема се. 180 за, против, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, приема се. 177 е, за, против, отхвърля се. 181 за. Против. Отхвърля се. 182 за. Благодаря, приема се. 183, кой е за? Благодаря, приема се. 184, за. Благодаря, приема се. 185 за. Приема се. 187 за. Против. Отхвърля се. 189 за. Против. Приема се. 186 за. Приема се. 188 за. Приема се. 190 за. Приема се. Компромис 7. Електронно гласуване, моля. Моля да гласувате. Край на гласуването. Замикам приемте. Приема се. 194. Кой е за? 193, съжалявам. Отхвърля се. Компромис 9. Кой е за? Моля, гласувайте. Всъщност електронно гласуване. Край на гласуването. Przechodzimy do, do... Приема се. А сега стигаме до 197. Моля да гласувате. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Отхвърля се. 198 две части. Първа част за. Добре, благодаря. Кой е против? Нека да направим проверка с електронни карти. Гласуваме по първата част на изменение 198. Край на гласуването. Приема се. А сега гласуваме втората част. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Изменение 200. Кой е за? Броим гласовете за. Приема се. А, бюджетна комисия 15-то изменение. А не, всъщност няма нужда да се гласува. 204. Кой е за? Благодаря, приема се. 201 за. Благодаря, приема се. А сега стигнахме до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 Дякую. 205-то изменение. Кой е за? Кой е против? Повтарям. В момента гласуваме за изменение 205. Гласуваме електронно. Благодаря. Край на гласуването. Приема се 205-то изменение. 206-то изменение. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 207 за. Приема се. 208 за. Приема се. 209 за. Приема се. 210 за. Против. Отхвърля се. 211 за. Приема се. 212 за. Приема се. Конт 10 за. Против. Отхвърля се. Конт 11. Не, искате проверка по 10-то изменение на бюджетната комисия. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 11 изменение на бюджетната комисия, е, на бюджетен контрол, кой е за, против, благодаря, приема се. И пак бюджетен контрол 12, приема се, благодаря. Конт 13, за, против, отхвърля се. Е, Изменени 16 на Конт. Е, за, против, е, отхвърля се. 213. Господин Капуто. За, против. Налага се проверка. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 219. Благодаря. Отхвърля се. 218. Кой е за? Кой е против? Приема се. 214 за. Не, извинете, 220 изменение. Кой е за? И така, 220 за, против. Отхвърля се. 221 за. Приема се. 222 за. Приема се. Първо изменение. Musimy jeszcze przegłosować poprawkę 214. Е, извинете ме, но трябва да гласуваме още веднъж по 214. Кой е за? Да, 216 също трябва а, да се гласува. А, по останалите изменения няма нужда да гласуваме. Да, права сте. Да, а, гласуваме сега за 216. А, кой е за? Благодаря. Приема се. 16? Jeszcze, jeszcze poprawka 216, tak? Musimy to wyjaśnić sekretariacie. Нека да уточним нещата с секретарията. Извинете, за момент ще прекъснем. Uh, Поправка 217. 217. Кой е? Не, всъщност вече сме гласували по 217. И така 220. Кой е за? Кой е против? 220. Отхвърля се. Благодаря ви. Защо всъщност е, не глас... Защо трябва да гласуваме 217? Защото отхвърлихме 219. Това е обяснението. И сега трябва да гласуваме по 217. Да, секретариатът потвърждава, че трябва да гласуваме за 217. Кой е за? Кой е против? Приема се. И сега стигнахме до изменение едно. Кой е за? Против? Отхвърля се. Второ изменение Буда. Кой е за? Против? Приема се. Отново конт. Трето, не, трето изменение. Да, кой е за? Против? Не, приема се. Всъщност гласувахме сега по А. Три отпада и трябва да гласуваме пето изменение към А. Конт. Кой е за? Против. Приема се. Първи компромис. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. А сега стигнахме до седмо изменение. Кой е за? Благодаря. Против. Приема се. И сега сме до конт Б. Кой е за? Приема се. Благодаря. 10 за. Против. Хубаво е да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Двадесет и четири гласа за, 19 против, приема се. 11 изменение за, против, отхвърля се. 12 изменение за, против, отхвърля се. Кант С и Д гласуваме заедно. Кой е за двете изменения против? Благодаря. Отхвърля се. Но можем да направим проверка, естествено. И сега гласуваме по С и Д на Комисията за бюджетен контрол. Край на гласуването. Приемат се. Четирнайсто изменение. Кой е за 14-то изменение? Против? Приема се. А сега стигаме до конт Е. Кой е за? Против? Отхвърля се. Изменение 16 за, против, отхвърля се. три конт за, против. Налага се проверка. Гласуваме по а, трето изменение на Комисията по бюджетен контрол. Край на гласуването. Приема се. Втори компромис. Моля, гласувайте електронно. Както вече ви обясних, компромисните текстове ще се гласуват електронно. Приема се. 19-то изменение за. Благодаря, приема се. 21 за, против. Искаме се да направим проверка. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 изменение. Кой е за? Благодаря. Приема се. 23-то изменение за. Приема се. Компромис 3. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 300 изменение Декастро за. Приема се. 31 за. Приема се. 32 за. Приема се. 33 за. Приема се. 35 за. Приема се. 34-то изменение. 36-то изменение за, против, отхвърля се. 37-то изменение за, против, отхвърля се. 38 за, против, отхвърля се. 38 за, против, отхвърля се. 40 за, Приема се. Четиридесет и първо изменение. Това е устно изменение. От господин Тарабела. Кой е за? Благодаря. Против. Приема се. 44 четвърто изменение за против. Отхвърля се. 42 за против. Отхвърля се. 43 за. Е, всъщност то отпада, съжалявам. 45-то за. Приема се. 46-то за. Приема се. 47 за. Приема се. 48 за. Приема се. Компромисно изменение 4. Е, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Благодаря. Пристъпваме към 53-то изменение за, против, отхвърля се. 54-то изменение за, Приема се. Благодаря. Компромисно изменение 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Сега гласуваме 61-во изменение за, против, отхвърля се. 62 за, Приема се. 64-то за. Приема се. 63-то за. Всъщност отпада, извинете. 65-то изме... 67-то извинете за. Приема се. Благодаря. 68 за. Против. Отхвърля се. 70-то изменение за. Приема се. 69 за, против, приема се. 71 за, отхвърля се. 72 за, против. Проверяваме 72 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 73-то изменение. За. Приема се. 74-то изменение. За. Приема се. 75-то изменение. За. Против. Отхвърля се. 76-то за. Приема се. Сега Гласуваме цялата проекторезолюция с измененията електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Тридесет и седем за, 0 против. Поздравления за докладчика. Докладчик иска да се изкаже. Заповядайте, имате думата. Да, съвсем накратко. Мисля, че резултата говори сам по себе си. Мога само да благодаря на авторите на измененията. Благодаря на колегите, които участваха в преговорите. Благодаря и на колегите от секретарията. и на докладчика в Сянка, е, който се посвети на тази работа, който пожела е, помирение Мисля, че се намираме е, в е, зората на ера, е, която ще бъде в интерес на производителите. Много е важно да отправим това послание от името на Европейския парламент. Председателя, благодаря. Благодаря на докладчика, както и на всички останали, които взеха участие в изработването на този доклад. Така, браво! Сега пристъпваме към гласуването на резолюция по делегиран акт, свързан с алкохолните напитки, съобразно правило 5 Комисията за изменение на регламент 376-2008 по отношение на задължението за представяне на лиценз за внос на етилов алкохол от земеделски происход и за отмяна на регламент 2336 от 2003 година за определяне на правила за прилагане на регламент 670-2003 година на съвета за установяване на специфични мерки по отношение на пазара на етилов алкохол от земеделски происход. И така, сега гласуваме по точка от преамбюла. Ще гласуваме по е, е, всяка част от преамбюла. кой е за точка А? Е, на ГОЕ. За, против, отхвърля се. Точка Б. За, против, отхвърля се. В за, против, отхвърли се. Д. Е, Ф. Ще ги гласуваме анблок. Последните три точки се гласуват анблок за приемат В този случай Сега гласуваме по проекто резолюцията. поименно гласуване. Това е резолюция за отхвърляне на делегиран акт. Начало на гласуването. Край на гласуването. Благодаря. Резолюцията се приема, с други думи, делегирания акт се отхвърля. Гласования. И така, пристъпваме към следващата точка за гласуване. препоръка за решение за делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение 1 от регламент 1305 от 2013 година на Европейския парламент и на съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Е, е, това гласуване се изиска от нашата комисия, т.е. трябва да има по-бързо одобряване е, на програмите за развитие на селските райони. С други думи, ние очакваме това потвърждение. Така че като цяло ние гласуваме без да имаме възражение срещу регламента, така че сме за, но все пак начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Доклада се приема. Благодаря. Едно гласуване се отлага по искане на докладчика това е, е намаляването на националните емисии на някои атмосферни замърсители. Дали докладчик иска да каже нещо? Господин Хойтема? Не. А, да, заповядайте, имате думата. Искам само да ви кажа, че все още водим преговори с докладчиците в Сянка. Необходимо е малко повече време, за да постигнем компромис. Ние имаме силна и категорична позиция като Комисия по селското стопанство, но ни трябва повече време. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Да, е, których ви там. И така, е, приветствам господин Линц като гост на заседанието на нашата комисия. Е, вие по-скоро наблюдавахте гласуване, отколкото дискусията. Не е така интересно, но все пак ви пожелавам е, добре дошли в Европейския парламент. Благодаря ви за присъствието. Пристъпваме към 14-та точка. Търговия с тюленови продукти. Докладчик е, е господин Януш Войчеховски. Е, водеща комисия е, е комисия ИМКО. Това е само становище. Мисля, че не чиним. Най-лепи изроби то пан посол sprawozdawca В имени pana. Не знам дали е необходимо да правя някакви, някакво встъпление, да дам някакво предварително обяснение. Е, може би докладчика ще го направи по-добре, но той отсъства. Господин Кузмиек го представлява. Е, първо, бих искал да ви помоля за извинение от името на господин Войчаковски. Наложи му се да се върне в Польша и с ваше позволение, господин председател, ще е, дам неговото становище. Ограничаването на вноса на тюленови продукти по искане на Организации за защита на животните и на обществеността, за това се настоява от много дълго време. Те не могат да приемат жестокото убиване на тези животни е, за търговски цели. Тюлените е, са е, животни, надарени с разум и за това трябва да бъдат защитени от страдания и от жестокости. Тюленовите продукти нямат никаква търговска стойност в рамките на Европейския съюз и потребителите спокойно могат да се лишат от тях. трябва да разберем, че за някои групи от местно население е, това е част от хилядолетна традиция и част от тяхното съществуване. Ето защо трябва да забраним е, внос на продукти, е, които проистичат от лува на тези животни който се извършва много често от е, местни общности. Е, комисията е, не е необходимо да налага законодателни мерки, за да замени тези продукти с други продукти на пазара. От жизнено значение е да има адекватен контрол – е, той ще бъде ефективен е, само ако вносителите трябва да докажат, е, че продуктите са внос от лов на горепосочените общности. Ако се въведат тези изисквания, ние смятаме, че трябва да се види какво е естеството на лова на тюлени за търговски цели. Докладчикът е убеден, че трябва да е възможно на, европейско, на ниво Европейски съюз да се въведе временна забрана на внос на тези продукти, ако определени страни, които осъществяват а, а, такъв лов, нарушават изисквания за това да не страдат животните. Благодаря ви. Това беше становището на докладчик. Пани благодаря. Господин Рада поиска думата. Благодаря за презентацията от страна на докладчика, въпреки че той не е тук. Не съм сигурен дали докладчикът е се сблъскал с проблема на законодателството от 2009 или с предложението на комисията сега. Това е много важно, за да определим а, бъдещето на ловната общност. Тези традиции са от хиляди години. Тези хора носят тюленови дрехи, дрехи от тюленова кожа, от столетия и се хранят с чуленово месо. Чуленът е тясно свързан с историята и с економията на инуитите. Това, което ние правим тук, е напълно против защитата на малцинствените групи. И регламента от 2009 за защитата на чуленови продукти вече имаше много тежки последици върху инуитската общност. Говореше се, че ще има освобождаване и е, един вид изключение за инуитите. Имаше такова, но нямаше кой знае какви ползи, защото така или иначе бизнесът спадна. Просто нямаше търсене за тези продукти. И инуитите видяха продажбата на челенови кожи да спада с 50%. Казва се в регламента, че тюлените могат да ловят три пъти повече тюлени, отколкото това, което могат да използват на ден. Greenpeace казва, че тази техника, която инуитите използват, е устойчива. Тюленът живее в невероятна среда, изглежда много миловидно за хората и затова изглежда и уязвимо и за това привлича толкова внимание. Заключението на доклада е, че а, ловът на тюлени е устойчив. Сега комисията пренебрегва всякаква история, всякакви традиции. Знам, че датският министър – който е бил член на Европейският парламент, също проведе тази атака над а, ловното общество. А аз като дъчанин и като либерал съм против тази забрана. За съжаление, либералите не водигнаха проблемите днес. И сега това, което имаме, е, че имаме някои други изключения, тук там е, от Световната търговска организация. Комисията трябва да отреагира. Комисията също махна значителните изключения, които съществуваха и едва ли не се получи едно заклемяване за малката инуитска общност. Това трябва да се промени и да се зачитат практиките, традиционните практики в областта. Всички искат да имаме повече информация за лова на тюлени. И ние сме против идеята за непримахване на тези дерогации. Това е едно решение алакавка и Тук не говорим за забраната за убиване на бебета тюлени. Това е, да, това е забранено, но ние не говорим за това. Говорим за а, тюлените като цяло и, и за инуитите, защото а, техните ловци не могат да си променят работата. Те просто живеят а, от а, тюленовото месо, не могат да живеят на въздух и вода. Благодаря. За кампа. Благодаря, госпожа Хазекам. Е, е, благодаря, господин председател. Първо, искам да благодаря на докладчика, който направи много ясен, ясна презентация на доклада. Е, партията за животните, която аз представлявам, не иска никакви подобни форми на производство на членови продукти в Европейският съюз. Никаква кожа, още повече никаква тюленова кожа. И не искаме никакви а, други подобни производства в Европейския съюз. За съжаление, СТО, която защитава само а, търговски интереси в краткосрочен план, не мисли като нас. В този момент вече има забрана на продуктите от е, тюлени. Нека да обясня някои неща. Изключенията за местните общности. мненията се различават за тях. Тези общности не, е, не подписват само търговски споразумения с нас, но и с други търговски партньори извън Европейския съюз и съответно може да имаме много по-голяма търговия, отколкото ние въобще си мислим. Нека да го кажем. В Европа въведохме забраната за тюленовите кожи а, заради а, хуманното отношение към животните. И аз смятам, че местните общности не спазват правилата, които ние сме изградили за хуманното отношение към животните и следователно за това няма нужда от освобождаване. Относно управлението на морските ресурси, съвсем накратко само ще се изкажа. Защо? Защото мъртвите животни, които са били убити заради план за управление на ресурсите, а, защо трябва да се продават техните продукти? Защо трябва някой да забогатява на тяхна сметка? Тези планове, нали, трябва да бъдат а, за управление на природните ресурси, а пък когато става въпрос за пари, забравяме всякакви ценности. Съгласен съм с заличаването на член 5 от регламента, но също така имам един срок от 15 октомври и трябва да се опитаме да пренапишем този а, регламент, за да нямаме тук а, никакви продукти от тюлени. Но преди 15 октомври трябва да обединим сили, за да може техническата адаптация, която ни е толкова необходима, да се осъществи така че европейските ценности и а, общественото мнение да бъдат спазени и да няма тюленови продукти като а, масло или като кожи от тюлен на нашия пазар. Благодаря. Благодаря. Госпожа Рибера. Благодаря. Да, има три въпроса, които искам да задам. Относно позицията на докладчика и по изменение 235, смятам, че трябва да забраним всички продукти, които, за, които нарушават регламента от 2009, а не абсолютно всички. И трябва да накажем съответни лица или компании, а не цяла държава. По точка 2 от член 3. Тук говорим за внос, случайен внос, непостоянен, който примерно засяга личната потреба от дадено семейство. Така ще гарантираме ли, че няма да има търговска цел? И после в едно Б поминъка на местните общности. Ще бъде необходимо да определим кои са тези, какъв е този поминък, за да направим ясно разграничение между търговската цел с цел печалба и поминъка. Господин, госпожа Хобеш. Благодаря ви. Ще се спра на някои по-общи въпроси във връзка с търговията с тюлени. Ние много се надяваме, че забраната ще бъде потвърдена от СТО. И така ще можем да актуализираме законовите разпоредби във връзка с търговията с тюленови продукти. Що се отнася до изключението за е, управление на морските ресурси, мисля, че тук правим една важна крачка. Да, хубаво е, че се лишаваме от това изключение. Що се отнася до изключението за коренните общности, мисля, че трябва да е, уточним и да изясним, че става дума само за е, целите на оцеляването на тези коренни общности, а не за е, търговски цели. Е, има някои а, е, а, е, дефиниции, които биха могли да се включат а, в измененията. Ние сме направили едно такова предложение за а, нетърговски цели и цели, свързани единствено с а, а, запазването на а, живота на корените общности, т.е. оцеляването на корените общности. Това е изключително важно да се знае. Благодаря ви. Dziękuję. пан посел Ропе. Благодаря, господин Рибел. Благодаря. Подкрепям колегите, които говориха за забраната. От друга страна, може би трябва да определим какво е традиционен ловен метод? Защото има различни тълкувания на това понятие. Също трябва да помислим за датата, когато всички изключения ще бъдат заличени и местните общности, коренните общности да могат да се адаптират към а, нововведенията преди крайната дата. Сега, относно зелени, а, е, сивите тюлени, а, всяка година има няколко а, известно количество бебета тюлени, които се пускат в а, морето. Но няколко а, ранени чулена бяха намерени преди няколко години на нашия бряг. Въпросът ми е, други държави намирали ли са такива ранени чулени? Това, тези рани на ловът ли се дължат или на други причини? Също Аз лично съм за защита на тюлените. Благодаря. Дякую, пани посел Каденбах. Благодаря, госпожа Халенбах. Благодаря ви. Е, в рамките на дискусията става ясно, че търговията с е, продукти от тюлени всъщност е, е свързана най-вече е, с емоции и е, се привеждат различни понякога противоречиви аргументи. Аз благодаря на господин Войчиховски много сърдечно за неговото становище. Независимо от това, че той не е тук, от страна на моята политическа група има две изменения – е, ние смятаме, че е, неговият доклад е много добър. Освен е, предложението за третите държави, които внасят или по-скоро те изнасят е, е, тюленови продукти, които не отговарят на нашите законови изисквания. В такъв случай може да се наложи е, една забрана за 12 месеца. И на второ място, във връзка с член 1, ние смятаме, че е разумно тук да се включи и задължението за информиране на обществеността и на съответните органи в държавата. Смятам, че комисията е направила добро предложение, макар че то малко позакъсня. Е, ако бяхме получили по-рано предложението на комисията, нямаше да бъдат толкова е, кратки и напрегнати сроковете. От 2013 е, година всъщност работим по реформирането на законодателството. Има е, естествено определени моменти, които е, така, критикуват е, СТО, но би трябвало при една следваща сесия в рамките на СТО да се помисли за привеждане в съответствие на техните норми. Благодаря. Чухме вашите изказвания. А, сега, ако представителя на комисията желая думата, имате я. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за неговото становище. Бих искал да използвам случая, за да е, представя нашето предложение Действително става дума за е, нещо по-специално и специфично, е, което ние сме е, представили като предложение до съвета и парламента. Става дума за правилата на СТО във връзка с съответния режим на Европейския съюз. Комисията счете за необходимо да внесем някои изменения във връзка с правилата на СТО Става дума за един много прецизен, почти хирургически процес, за да се постигне съответствие с правилата на СТО. Тоест, ние не можем да надхвърляме границите и не възнамеряваме да го правим. Трябва да останем в съответствие с стандартите, прияти в СТО е, имаме естествено от гледна точка на СТО е, дълъг период, за да приведем е, законовите норми в съответствие, но като имаме предвид процедурата за съвместно взимане на решение, срокът е кратък до октомври Забраната на търговията с тюленови продукти е много дълга. има дълга история и някои от вас познават тази история. всъщност Канада и но Норвегия поставиха под въпрос някои от правилата на СТО във връзка с тюленовите продукти и най-вече по отношение на така, здравето на животните от една страна, но и нуждите на корените общности. В СТО тези критерии се съобразяват, но все пак в различна степен. Когато става дума за а, търговски елемент а, при лова на тюлени а, в рамките на корените общности, а, е, тогава а, в а, Канада а, не са склонни да приемат забраната. А, това е всъщност единствената разлика а, между. А, нас и в сега действащото законодателство и изискването съгласно правилата на СТО. В нашата комисия, както и в други комисии и в съвета, вече бе е, казано, че ще трябва е, да прегледаме е, много добре и измененията, които вие внасяте, може би едно или друго изменение ще бъдат възможни в рамките на процедурата по привеждане в съответствие. Що се отнася до корените общности, ако СТО продължи да настоява за различните от европейските норми, защото става дума за е, защита на е, така, интересите на корените общности и е, предоставянето на възможността за оцеляване на тези корени общности, то тогава ние смятаме, че това би могло да бъде е, е, приемливо. Съгласно е, вашето становище, обаче това е неприемливо. Е, в случаите, в които става дума за търговски цели. Е, да, тогава бих казал, че, че до някъде разбирам вашите опасения. Вие смятате, че това изключение би могло да послужи като основание за злоупотреби. В рамките на преговорите с, в СТО ние всъщност смятаме, че до сега сме постигали успехи. преговорите бяха много трудни, така че едно изключение за корените общности ще бъде за всички корени общности, но при всички положения ние сме изразили е, опасенията във връзка с това изключение пред СТО. Ако изключението за корените общности се запази, то трябва да бъде е, гарантирано, че е, ще се използва единствено за защита на тези корени общности. И ние в такъв случай ще трябва да създадем съответните механизми и средства, за да гарантираме това изключение за корените общности и да го предпазим от опити за злоупотреба. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Кузмек, от името на докладчика. Благодаря, господин председател. Нямам какво много да кажа. Ще благодаря само на комисията и на депутатите и за любезните думи за работата на господин Войчеховски. Няма да ви бавя повече е, и да удължавам дискусията. Ще кажа само, че всички е, предложения и е, коментари, както и предложенията за изменения са записани и ще бъдат предадени на докладчика. Благодаря, казва председателя. 7 май, 12 часа е крайният срок за внасяне на измененията. И ако няма други изказвания, можем да приключим с дискусията по тази точка. По имейл сте получили, както и в писмена а, форма, а, информация за решение на а, координаторите това са различните доклади, е, които обсъдихме с координаторите на днешното заседание. Получили сте информацията, е, затова е, сега, ако имате възражения, можете да ги изразите. Ако няма възражения, тогава можем да ги приемем. Е, разбирам, че ги приемаме. И така стигаме до края на заседанието. Доста по-рано от предвиденото ще приключим с работата за днес, е, час и половина по-рано. Не ми остава нищо друго, освен да ви благодаря за участието и да ви пожелая приятни следобедни часове. С комисаря Фоген ще се срещнем на следващото заседание, така че е, помислете за структурирания диалог е, е, и за въпросите, които ви вълнуват, така че чрез политическите групи ще можете да е, изпратите на комисаря вашите въпроси и той ще може да се подготви за разговора с нас. Благодаря. Довиждане.